Uh, Колеги, нека започнем заседанието си. Добре е дошла на Виолета Булц, член на Европейската комисия. Днес ще говорим за резултатите от преговорите по време на Общото събрание на ИКАО в Канада. Нашата комисия иска да разбере какво се случва, какво случва с глобалната мярка, общата ви оценка на преговорите. Освен това, бихме искали да разберем какви стъпки възнамерява да предприеме комисията след решението на Общото събрание. Резултатите е, са изключително важни. Знаете, че имаше законодателство за спиране на часовника, което изключваше до 2016 година 31 декември някои от схемата за търговия с емисии. Така че е много важно това решение. Три парламентарни мисии бяха на заседания на ИКАО, включително Общото събрание. Искахме да видят как тъкат преговорите по тази глобална мярка. Благодаря ви за присъствието. Заповядайте за изказване. Благодаря. Благодаря, че ми давате тази възможност да говоря пред вас много скоро след случилото се в Монтреал. Както знаете, постигнахме историческо решение за ограничаване на емисиите от въздухоплаването на Общото събрание на ИКАО. То се проведе в Монреал. Е, екипът на Европейския съюз, който водех, много се гордея с това, бе изключително важен, за да се постигне тази, е, това историческо споразумение. Много беше важно, че усещах подкрепата на всички държави членки, както и на всички е, страни съседки. Това споразумение, което включва 191 държави от цял свят, стана възможно, защото действахме обединено – и защото е, бяхме солидарни. Надявам се да продължим да надграждаме на тези е, два елемента. Прекалено дълго въпроса с емисиите от въздухоплаване не се разглеждаше като че ли е, сериозно. Тези глобални мерки, основани на пазара, ще бъдат сериозна стъпка за справяне с емисиите от международния авиотранспорт. Няма да има а, нови условия. Европа постоянно говори за координирани действия за ограничаване на тези емисии. Това безпредседентно споразумение отваря нова глава в международното за въздухоплаване. Това е първото глобално споразумение, което се концентрира върху CO2 в конкретен сектор. Нека да подчертая няколко елемента. Нашия председател Юнкер обеща, е, че климатичните изменения са нещо сериозно и, ние ще, и те ще бъдат наш приоритет. Така че ние постигаме това. Също така Парижското споразумение по този начин се постига, декарбонизира се транспорта и а, е, ниската въглеродни емисии също са част от една наша стратегия така постигаме резултати и там, като се съсредоточаваме върху един а, сектор авиацията. Подробностите. Мога да кажа, че тази мярка е един отличен резултат. Първо, това е глобална мярка. Тя взема предвид емисиите на CO2 полети между всички държави, членки на ИКАО. 191 държави за това. А, тази мярка не допуска дискриминация, т.е. всички оператори е, са обект на равно третиране. Справедлива е, взема се предвид економическото развитие на държавите и почива върху авиационна дейност, а не на географски принцип. Държави с е, слабо развита международна авиация са изключени, например Афганистан и други. Онези, които отговарят на ясните критерии, ще трябва да прилагат от 2027 задължително тази мярка. И аз много се радвам, че успяхме да защитим тази позиция. Имаме задължително споразумение. На първия етап от 21 до 26 година 65 държави ще участват на доброволен принцип. Всички държави членки ще участват. Участващите държави са 18 от 20 топ страни с най-голяма авиационна дейност. На втория етап, т.е. след 27 година, вече участието е задължително, с изключение на тези, които вече споменах, тези, които нямат а, голямо въздействие в международен плат. Слабо развитите държави или тези, които имат много малка авиодейност. От 27 нататък всички големи а, авиодържави ще участват, което ще гарантира равно третиране и а, лоялна конкуренция. Затова смятам, че може да се очаква, че 80% от емисиите на ниво 22 година ще бъдат балансирани от тази схема за период до 35 година, от 21 до 35 година. Споразумението също съдържа много силна клауза за преразглеждане. Много се радвам, че го постигнахме. Тази клауза ще даде възможност постоянно да се подобрява мярката, за да стане тази мярка по-силна и дори по-амбициозна и да отговаря на целите на Парижкото споразумение. Европейския съюз предложи техническа и финансова помощ, за да има изграждане на капацитети в най-слабо развитите държави, така че да няма държави, които да бъдат изоставени. Всички държави ще имат задължение за отчетност и мониторинг от 2019 година на седне. Смятам, че Парижското споразумение много ни помогна и затова ви благодаря, тъй като изиграхте важна роля там. Парижското споразумение е първото а, климатично измерение от такъв глобален тип. Независимо от усилията на Европейски съюз, а, международния превоз и авиацията не се споменават експлицитно, макар че искахме да се споменат. Но и КАО, и Международната морска организация трябва да се занимаят с емисиите в своите сектори. Парижкото споразумение създаде обаче достатъчна инерция, така че да се постигне споразумение на Общо събрание на ИКАО. Аз се надявам, че един изходен план за намаляване на CO2 емисиите ще бъде постигнат и за морския сектор. Надявам се също така други сектори, отвъд транспорта, да приемат такива задължителни планове споразумението от миналия четвъртък и първата стъпка за ограничаване на нарастването на емисиите от е, въздухоплаването. Това е първа стъпка обаче. По време на цялото прилагане на мярката трябва нашите критерии постоянно да се завишават. Ще имаме дългосрочна цел, която да отговаря на Парижкото споразумение. Както казах, тези мерки, които почиват на пазарни показатели, няма да са достатъчни, за да намалим наистина авиационните емисии. Отвъд тази глобална мярка ще има и други, като например подобряване на технологиите за е, въздухоплаване, залагане на цели, свързани с екотехнологии, научно-изследователска дейност и новаторство и ние се подготвяме за това. Оперативни подобрения. Много направихме в този смисъл, много средства отидоха в научно-изследователска дейност и в авиацията. Имаме отлични продукти, които ще управляват по-добре авиацията. На трето място устойчиви альтернативни източници в авиацията. В а, този етап, който е преди началото на мярката, може да използваме и биогорива. Както знаете, преди няколко седмици ние в Европа започна, бъста, оповестихме първия водороден самолет, така че се надявам да а, успеем. Сега разглеждаме какъв ще е ефекта от сделката предвид системата за търговия с емисии на Европейската Европейския съюз. Комисията в началото на до година ще реши какви ще са първите стъпки. В момента се обсъждат възможностите предвид СТЕ. Основен двигател в нашата работа е да се гарантира най-вече, че постигаме целите в областта на климата на Европейския съюз. Но вече имаме ясно заложени принципи, например механизъм за мониторинг и преразглеждане и, те, и тези механизми ще са с нивото на строгост, което сме постигнали и до сега. Преговорите няма да са лесни и това, че достигнахме до това споразумение е голям успех. Но предстои работа. Сега трябва да се е, гарантира, че ще определим правила е, за изпълнение и технически правила. Е, резолюцията съдържа рамка за останалите елементи, като например мониторинг, изпълнение, критерии за изпълнение за отделни емисии. Това трябва да се определи, за да може от 2021 година мярката да започне да се прилага. Правилата на ниво ИКАО трябва да се прехвърлят и в европейското и националното законодателство и да се спазват последователно. Това е изключително важно споразумение и Европейския съюз ще продължи да има ролята на световен участник. Това, което сме, до което, за което сме се споразумяли, ще стане действие и разчитам на вашата подкрепа да можем заедно да преминем през допълнителните стъпки и да работим конструктивно, за да вървим по общата програма на Европейския съюз в тази област. В заключение, уважаеми членове на парламента, комисията на Юнкер поставя като политически е, приоритет изменението на климата, растежа и заетостта. Тук въздухоплаването е, е много важно, защото той е конкурентоспособен сектор и е двигател за нашата економика. Във връзка с това, миналия декември комисията представи стратегия за въздухоплаването в Европа и тя очертава развитието на този сектор през едните десетилетия. Нека бъда ясна. Не искам броя на планове, е, на полетите в европейските европейското въздушно пространство да намалее. Също не искам да се повишат и цените на самолетните билети, да бъде това привилегия само на богатите. Но предвид това, е, сделката от миналата седмица ще цели устойчивост за всеки един полет, като същевременно всички оператори ще са на равна нога, тъй като става въпрос за глобално споразумение. И така, уважаеми членове на парламента, убедена съм, че някой от вас искаха по-амбициозна сделка за намаляване на емисиите. Европейският съюз се застъпи за по-строги изисквания до 2030 година, но Постигнахме съгласие по важните за нас елементи, на които държахме много и ще продължим да работим усилено, за да подобрим сделката по време на техническите преговори и по време на процеса за преразглеждане. Можем да се гордеем, че ние в Европейския съюз сме изиграли важна роля за постигане на това споразумение и започването на декарбонизирането на гражданското въздухоплаване. Искам да благодаря на членовете на тази комисия и на членовете в комисията по транспорт за оказаната подкрепа. Конкретно членове. Надявам се, че правилно произнесох имената и, от тази, и Ян Нилсен, Янс Нилсен и е, Иен Гордели от Комисията по транспорт, които участваха на срещата в Монреал. Същевременно много други евродепутати от комисиите по транспорт и околна среда имаха важен принос. Те работиха по тази тема по време на цялостните преговори на национално и международно ниво и работиха за най-добрите интереси на Европейския съюз. За това благодаря на всички. Знам, че предстои сериозна работа, но очаквам с нетърпение следващата стъпка и ще ви представя резултатите от нея. Благодаря. Председателя. Благодаря за тези уводни думи. Започваме е, с първи кръг въпроси за координаторите първо, след което втория кръг за останалите членове на комисията. Питер Лиза има думата. Благодаря, Човани. Благодаря много на вас, госпожо комисар. Благодаря и на всички в нашата комисия, както и на сътрудниците на Европейската комисия, на държавите членки, на екипа, който се е ангажирал особено много и е работил усилено в Монреал. Миналата седмица се ратифицира споразумението от Париж и Мартин Шулц, председателят на парламента, каза, че това е може би най-голямата стъпка напред в борбата срещу промените на климата и ето, че сега става дума за сравнително малък дял от емисии, но 129 е, държави участваха е, в Париж в КАП-21 и ако е, съберете всички емисии от въздухоплаването, ще се получи действително голям обем. Става дума не само за европейски държави, за Унгария, за Финландия, Швеция, Катар, Сингапур, които казаха, нашите емисии са толкова малки, че по-хубаво ние да не участваме, но става дума и за Индия, и за много други. Е, аргументът е неубедителен, апропо. Винаги е, целта е била много-много важна за всички е, държави, членки на Европейския съюз и за всички, които активно работят в нашата сфера. Миналата година, миналата седмица се произнесохме в парламента и по КОП-22 в Маракеш и че линията, която сме начертали след Парижското споразумение в Париж, трябва да бъде много последователно провеждана и в е, Монреал. Е, но малко сме разочаровани. Не става дума за намаляване на емисиите, очевидно. Има и много въпроси за тези механизми, дали те действително ще доведат до намаляване на емисиите на определени сектори, дали нещата могат да се свършват и с схемата за търговия с емисиите. Да, добре казвате, че от 2027 е, е, за всички целите ще бъдат задължителни. Очаква се, може би, да кажем добре, чудесно и преминаваме към следващата тема, забравяме тази. Не, не бих препоръчал такъв е, подход. Напротив, ние много добре се подготвяхме и това ни костваше много усилия. Важното е, е да запазим нашата е, система за търговия с емисиите в Европа и ако трябва да продължим да я развиваме, за да се постигне компромис е, и средно положение между законодателството за спиране на часовника и новите насоки в резултат на глобалната мярка, прията в Отикал. Това в никакъв случай не, не означава омалуважаване на вашия принос, госпожо комисар, но не бива да смятате, че ние ще се откажем от СТЕ знае, че в комисията ИТРЕ, а също и в моята политическа група, се взе решение да се преследват едни много по-стрикни е, е, цели е, и по отношение на стоманодобива и на добивните промишлености, не само въздухоплаването, т.е. схемата да се разшири, така да се каже. Е, когато е, говорим е, за ЖП транспорта, тогава става дума за един вид предприятие, при стомонодобива и металургията става дума за друг вид предприятие. Трябва да отчитаме естествено и тази специфика, но при всички положения ще се ръководим от модела, който вече ни е познат по СФЕ. Що се отнася до глобалния или до международния аспект, е, трябва да е, се стараем е, в следващите месеци и години да постигнем е, съгласие и да се обединим около общите цели. добре, тъй като се смята, че приключва, така да се каже, изключението за континенталните вътрешни полети, трябва да потърсим някакво друго решение. Китай смята, че може да участва вече в е, Предложението, което ние отправяме и към големите партньори като Китай и САЩ, е, фактът, че Китай, САЩ, Катар, Сингапур е, и е, други големи е, нации е, доброволно, така да се каже, се включват в общите усилия в рамките на ИКАО, а и в нашите усилия след Париж, означава, че ние имаме поддръжници, имаме и последователи. Но някои не желаят да участват, въпреки всичко, в подобни споразумения или сделки. Добре, можем е, е, ли да смятаме, че е, правилата на ИКАО, да кажем, могат да заместят правилата, които ние сме приели тук в Европейския съюз, имам предвид СТЕ? Не. Русия, например, изобщо не участва. За нея не въжат никакви правила. Трябва да помислим съвсем точно и прецизно дали дали ИКАО ще ни защити, дали ще ни подкрепи или трябва да търсим някакъв друг инструмент. Благодаря за социалистите и демократите. Линда. Госпожа Дали. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Полц, че е тук и ни представи сделката, която бе постигната. Конкретно в нашата комисия всички сме на мнение, че 2016 година е много важна за климата с ратифицирането на Парижкото споразумение и сега с делката за ИКАО, която определя пътя за отдалечаване от въглеродни економики, економики основани върху въглеродните емисии. Така или иначе, всички сме на мнение, че ни е необходимо ефективно да намалим емисиите. Предвид това, от името на социалистите и демократите, сме до някъде оптимистични относно сделката постигната в Монреал защото тя цели да се компенсират емисиите в въздухоплаването и то на доброволен принцип. Не толкова да бъдат те намалени. Да, тя е исторически, историческа, но имаме съмнения дали това ще е достатъчно и дали поетите ангажименти ще бъдат спазени. Също така е важно да се приложат ефективни мерки за ограничаване на емисиите от въздухоплаването, защото как ще гарантираме, че всички тези политики, наши политики са в съответствие с поразумението от Париж и декарбонизирането на транспортните ни системи. Казвам това, защото смятаме, че сделката в настоящия и вид няма да доведе до нулева от към въглерода и е, нулев от към въглерода растеж, както е предвидено в сделката от Париж. Така че аз гледам на това като на началото на един процес и се надявам не световните правителства и гражданското общество да са равноправни партньори в това. Така че споделяме вашия ентусиазъм, приветстваме тази сделка, но същевременно а, сме предпазливи за премахването на гаранциите на Европейския съюз, които се съдържат в СТЕ. Необходими са ни строги критерии за компенсации и разработване на още мерки, за да задържим глобалното затопляне до затопляне от градус и половина по Целзий. Говорим за за биогоривата. Трябва да гарантираме, че разширяването на използване на биогорива в въздухоплаването трябва да е устойчиво. Не бива да повтаряме някои е, злощастни политики, които доведоха до изсичане на големи територии гори и се отразиха негативно върху културите, за, за да могат да се отглеждат култури за биогорива. А, също така, важно е как сделката от, за ИКАО се обвързва с целите за 2030 година и също как ще гарантираме, че привилегии за всеки сектор, конкретно тук става въпрос за въздухоплаването, се преодоляват, ако искаме да бъдем сериозни за засилването на схемата за търговия с емисии на Европейския съюз. Друг въпрос. Комисията смята ли, че включването на международното въздухоплаване в използването на СЕТЕ ще е най-ефективната мярка, за да се постигнат целите. И така, като цяло, и с това ще приключа, много хора казват, че въздухоплаването и индустрията за него продължават да не, не следват всички мерки и за пазара тук е, и също така, тук имам предвид технологичния напредък и използването на биогорива като ефективни мерки. Те са положителни, но дали са достатъчни? Тук имаме съмнение. Интересуваме мнението на комисията по този въпрос. Благодаря. Председателя, благодаря. Джули Гърлинг. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисар Болт. Оценявам работата, която сте свършили. Името на комисар Пулц беше, споменато неколкократно, като личните и заслуги. Искам да спомена конкретно и Хенрих Коло Райн от вашия екип. Не знам дали той е в залата, може би да. Може би все още се възстановяват от преговорите, но конкретно благодарим за цялостната работа, която са свършили. Участвахме в това координирано европейско начинание и беше интересно да видим как държавите членки успяха да работят заедно и това е голямо постигане. С три години след като напуснах асамблеята на напуснахте асамблеята на ИКАО, виждам, че отрицателните ефекти вече са били преодоляни. Въпреки това, не постигнахме всичко, което ние, членовете на Комисията по околна среда, искахме. Знахме, че няма да постигнем всичко. Вие казахте, че постигнахме червените линии или поне реалистичните такива, след като имаше е, съвет на председателите

със сигурност имаше е, усилия да се подкопаят, да се подкопаят амбициите и вие се преборихте много добре с тях, за което ви благодаря. Какво ни разочарова? Двата етапа, факта, че има доброволен етап, който няма да започне до 2020 година. Задължителният етап ще започне едва през 2027 година, а ме интересува и какъв ще е механизма гарантиращ изпълнението след тази дата свободата за държавите, които не, са, не съблюдават ангажиментите. Има много елементи, по които нямаме съгласие, няма да ги изреждам. Съгласна съм с всичко, което казахте, но аз се опасявам а, за прозрачността. Защото този процес, който предстои. Превръщането на тези ангажименти в законодателство е много труден. И съгласно правилата на ИКАО, има елементи срещу разкриване на информацията конкретно за някои държави. Има държави, които държави членки, които нямат право да споделят работата в тази област, да споделят включително и помежду си. Трябва да действат самостоятелно и не могат да споделят документацията, включително и с НПО-та. Така че организацията и КАО като цяло е доста непрозрачна все още. Споделих това свое мнение с председателя на ИКАО. Той винаги учтиво изслушва какво имам да му кажа. Но така или иначе в бъдеще ще разчитаме на комисията, за да знаем как ще продължи процеса съгласно съпоставителните критерии, които определихме. Някои от резултатите обаче много ми харесват. Е, трите прегледа са много важни. Шесте месеца бяха важна цел за Европейския съюз и я постигнахме. Също така не е ясно предвидените елементи, засилващи е, прегледа. Не става въпрос само за преглед, става въпрос и за подобрение. Също ми хареса, че изрично не се предвидиха изрично схеми за засилване. Понякога е важно някои неща да не бъдат казвани изрично, а да се подразбират. Вие вече споменахте за качеството на преговорите. Тук не става въпрос да преоткриваме топлата вода отново. Има вече много постижения и е добре да използваме експертните умения на Европейския съюз, за да приведем ангажиментите в дело. Ще очаквам да видя оценката на въздействието на, за средносрочния преглед на схемата. Бихте ли казали кога ще е готова тя? Ще бъде ли част от доклада, който ще излезе през януари или ще можем да я видим преди това? Защото мнозина смятат, че нетният ефект от тази глобална мярка за Европа ще е по-слаб от, в сравнение с схемите за търговия с емисии, които сега имаме и някои по-стари схеми. Така че е важно да видим точно какво ще е въздействието. Лично аз смятам, че факта, че постигнахме тази глобална сделка е много добра. Ако се позовем на Стокхолм, е, синдрома от Стокхолм. Е, едно е когато си там на място и си част от преговорите и друго е когато помислиш върху нещата малко по, няколко дни по-късно, но тази сделка е ключово важна за бъдещото развитие в тази насока. Сигурна съм, че вие ще продължите да работите за него, но не става въпрос да чакаме нещата да се случат. Важно е да знаем, че това е само едно начало. И е, знам, че с Генерална дирекция по климата също ще се работи е, и нашата комисия ще има доклад за това, което ще се направи в бъдеще. И споразумението а, е, очертава една рамка за това, което ще правим и ние, за да може поетапно да да структурираме и нашите промени. И тук се присъединявам към казаното от Питер. И накратко, благодаря ви много за резултатната работа и ще очакваме още положителни резултати. Благодаря. Sorry, have, uh... Да, съжалявам, но предстоят ни е, доста изказвания, господин Гебранди. Да, благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че е тук с нас и за работата, която е извършена. В останалата част от изказването си ще бъда критичен по-скоро. Но смятам, е, честно казано, че без е, усилията, е, положени от вашия екип и по усилията на Европейския съюз като цяло, не бихме постигнали този резултат. Би трябвало да сме доволни и горди и същевременно трябва да се запитаме наистина достатъчно ли е това, което е постигнато да, трудно е да се отговори на въпроса пълна ли е, празна ли е чашата, наполовина. При всички положения не е пълна. И така, промените в климата, в момента в който нещата почнат да стават сложни, трудни, обикновено ни показват границите, до които можем да стигнем. Имате 1,5 сценария, да кажем, и имате, е, е, ако става дума за 1,5 е, градуса при намаляване на затоплянето, ви е необходим, да кажем, определен бюджет. Ако поставите прага като 2 градуса, тогава вече ще трябва да предвидите повече средства. При въздухоплуването ние желаем да ограничим е, емисиите и също време искаме и да ги е, е, извадим, така да се каже, да ги е, елиминираме, което е по-различно от ограничаването. Е, през ноември 2013 година ИКАО сам се ангажира е, да излезе с предложение за глобална система до 2020 година. Ето, че това не се случва. И Као всъщност е, не е изпълнявал обещанието си е, и може би ще прозвучи е, цинично, но след като се ратифицира Парижкото споразумение, някой ден от всички ние просто няма да можем да кажем, да, става дума за сделка, която е в съответствие с Парижкото споразумение. Нека все пак наистина да не си затваряме очите пред реалността. Моите колеги вече казаха е, много неща, които и аз исках да кажа. Ние в Европейския съюз сме в много трудно положение. Е, как да оценим това споразумение, как да оценим сделката, е, от гледна точка и на схемата за търговия с емисии. Няма да повтарям различните елементи, които вече бяха засегнати от гледна точка и на качеството и така нататък, но Накрая ще ви задам все пак е, два въпроса. Е, вярно ли е, е че в рамките на 6 години държавите ще могат и да излязат. Става дума за тази фаза на доброволно включване, така да се каже. Нищо няма задължителен характер. Това е първата фаза. И второ, задължението, което е поела Китай, всъщност не е чак толкова е, така ангажиращо и голямо, колкото би трябвало и бихме искали да бъде. Бихте ли а, е, коментирали тези два въпроса? Те са много важни от моя гледна точка. Благодаря на господин Ейхелд. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа комисаря, че е тук. Благодаря и за това, че е, името ми е, беше точно произнесено. Знае, че това не винаги е точно. И така, много неща бяха казани от е, моите колеги, но все пак трябва да знаем, че ние имаме различни становища и различно мнение и нещата зависят от това дали гледаме на постигнатото в ИКАО от гледна точка на климата или от гледна точка на ИКАО, както се казва. Много хора говорят за това, че все още не е направено достатъчно по отношение на климатичните промени от, в рамките на ИКАО, но това е а, бе а, на времето 2013 година, да кажем, а 2016 виждате, че много повече а, а, държави вече а, говорят за климатичните промени. Буркина Фасо и много, много, много други, които преди това не искаха да признаят. а, е, факта с измененията в климата. Така че е, това можеше да се усети по време на общото събрание на ИКАО. И аз наистина го усетах. И когато е, Джули говори за това, че ИКАО не е най прозрачната организация. Това е, както се казва, малко... Не, тя ефемистично се изразява на английски, може би звучи малко е, е, старомодно, но е, на практика много от неща бяха на разположение все пак на делегации, на разположение на делегациите, те не се използваха от всички. Да, действително као се е, развива и тази е, предистория и този път е, на развитие е може би по-дълъг и по-продължителен, отколкото на нас ни се ще. За това намеква Джули. Но става дума най-вече за това да не се уморяваме да повтаряме, че прозрачността е нещо изключително важно. И Као не може да избяга от необходимостта да отговори на искането за прозрачност. Дори изпълнителният комитет и не само общото събрание продължава да се оплаква за това, че хората, разбирате ли, чрез Twitter и социалните мрежи информират. И а, аз бих казал, че въпросът не опира до това дали пускаш някакво съобщение в социална мрежа или до някой друг, чрез електронните уреди, с които вече разполагаме, а нещата опират до това да в рамките на общото събрание и на срещите и заседанията в ИКАО да се говори, да се казва какво мислиш да, от една страна ние имаме, е, е, така да се каже, глобалната резолюция на ООН, от друга страна имаме е, резолюцията на Европейския парламент. И е, е, така, търсехме е, определена е, компромисен вариант, но не само Русия и Венецуела, Китай. Е, е, имаха резерви. И какво е значението именно на тези резерви на Китай? Те не желаят, е, така да се каже, да участват е, е, в общите усилия в това отношение. И това беше и голямата тревога на заседанията на ИКАО сега. Очевидно се осъзнава, че ще ни трябва по-дълъг срок, ще ни трябват някакви по-дългосрочни цели. Това е нещо, което искам да подчертая. Малко е рано, естествено, но би трябвало да си дадем сметка, че до следващото заседание на, ИКЕ, на ИКАО ще трябва да се извърши много работа. На домашното трябва да си свърши ИКАО, но и ние тук в Европейския съюз имаме какво да направим. На националното равнище не бива да се забравя, там трябва да се направи много. По, отноврем, по отношение на, Китай, е, на Канада виждаме, че там се въвеждат вече е, данъци за определени е, емисии е, за въглеродните емисии и в Китай би трябвало да се предприемат съответните стъпки и то много по-решително, отколкото до сега. Тя направи вече нещо. Но това се отнася до всички държави. Да, е, при всички положения не бива да спираме с дебата. На нас ни е необходим дебат не само за това, което се случва на единния пазар на Европа, но и на национално равнище. И така, поставя поставили сме, така да се каже, основата, фундамента, но нека да не забравяме, че има още много път, докато стигнем до тавана. 5 до 7 минути е, е, говорехте до този момент. Е, е аз бих предложил да е, бъдем малко по-стегнати в е, изказванията си и след това вече да дадем думата на е, е, комисаря за отговор. Иво Белет, две минути, ако е възможно. Да, благодаря. Благодаря. Е, нека да си припомним историята в Блумбърг от миналата седмица. Е, Порита Касабланка, Мадрид, а, 150 долара при положение, че не става дума за голямо разстояние. 31 до 35 цента на пъс, за пътник. Ето това бе в крайна сметка амбициозното споразумение, за което говорим. Петър Лиза вече говори за досието СТЕ за това, че промишлеността, индустрията ще трябва да положи много-много големи усилия за постигане на целите до 2030 година. Въздухоплаването естествено е един много съществен е, е, сектор, но не става дума само за авиация, става дума и за корабоплаване, и за транспорт е, като цяло, и за металургия и така нататък. Качеството на целия механизъм не бива да се забравя. Това е важният елемент. Джули вече говори за това, че ще трябва да имаме предвид е, много-много от е, особеностите на ИКАО е, в процеса на развитие. Е, Джулит говореше за липсата на прозрачност е, е, не през септември, но може би малко по-рано. И действително е, мисля, че мога да потвърдя тази констатация. Те в ИКАО действително трябва да се постараят малко повече, за да има повече прозрачност, за да има необходимото ниво на прозрачност. Благодаря. Господин Нилсън. Благодаря, господин председател. Да, и аз бях в делегацията е, в Монреал като представител на Комисията по транспорта и мога да кажа, че трите институции е, на ЕСА е, взаимодействаха много добре. И парламента, и комисията, но и представителите на съвета също. И е, беше чудесно това, че и, е, и трите институции работеха в една и съща посока. Ние бяхме наблюдатели, е, тъй като е, държавите. Е, е членки на ИКАО всъщност е, е, имат право на глас. Но а, нашите общи усилия, включително и съветът, а, трябва да бъде споменат тук на първо място, а, направиха необходимото, за да насочват и подпомагат а, действията на държавите членки. И действително в а, ИКАО накрая се каза, че става дума за едно историческо решение и действително то е историческо, според мен. Става дума за една глобална социална мярка, която трябва сега, през следващите е, години, да бъде приложена и да се прилага неотстъпно, така че да постигнем намаляване на емисиите, да постигнем устойчивост, да въведем иновации по отношение на технологиите, е, биогоривата, възобновяемите енергийни източници. Да, действително, това, ако се изпълни, ще бъде е, от огромно значение за бъдещето. Но това е само началото. Има и още много други въпроси, които трябва да обсъждаме тук е, е, в, дискус... Е, в комисията. Естествено, регламента е за замърсяването на въздуха и много-много други. Госпожа Фонстър, много се радвам, че комисаря и нейния екип е тук. Вчера видяхме с господин Хололей, който иде в комисията по транспорт. И трябва да кажа, че мнозина от нас се занимават с тази тема. Питер Лизе същото е нашия доклад, че последните 10 години се занимава той с тази тема. Така че мнозина в този парламент от край време отчаяно търсим ясното решение. На някой може да не им хареса, но трябва да се каже, че системата, която Европейския съюз искаше да предложи и да изпълни, бе прекалено спорна, и прекалено ограничаваща, ще ще доведе до нелоялна конкуренция и нямаше достатъчно политическа воля или каквото и да е друго, което да я задейства. Трябва да благодарим на колегите от Комисията по транспорт. Те също изпратиха официална делегация в Монреал и Отава през май. Така че двете или повече делегации, които пътуваха, успяха да задвижат нещата. Това, което госпожа комисаря каза, и то справо, е, че технологиите са тези, които ще ни позволят такова развитие. Мнозина от нас са се занимавали с този сектор на въздухоплаването и има пътища напред. Добре е, че и дружествата, а, и много други работят за такъв технологичен растеж. Имаме ясно небе едно и две, имаме Цезар, има подкрепа от страна на институциите и се надявам това да продължи. А, какво ме безпокои? ИКАО не е идеална организация, няма идеална организация, има най-различни правила, но не мисля, че можем да си позволим да говорим за това как ще променим структурата на ИКАО. И няма как да я променим. Важно е да има добри работни отношения между Европейския съюз и държавите членки, за да може процесът да върви напред. Защото иначе просто ще си губим времето. Още нещо, което леко ме безпокои, не съм сигурна дали го разбрах правилно всъщност. Имаше колега, който говореше за компромис. Да се стигне до компромис нещо като старата ни схема за търговия с емисии в Европейския съюз и бъдещата. Мисля, че ще бъде огромна грешка. Ако членове на тази комисия или комисията по транспорт смятат, че може да се върнем години назад и да използваме първоначалната система. Няма да се случи това. Или ще приемем а, това, което е прието, и ще кажа нещо, което не казвам често, госпожо комисар, Отлична работа свършихте. Често критикуваме а, комисията, но заслужавате си похвалите. Държавите членки работиха, имаше отлично сътрудничество. И ако сега не поемем штафетата и не хукнем напред, ще изпуснем последния шанс ако искаме да имаме една добра система за справяне с емисиите. Това е най-добрата възможност, която може да ни се отвори. И този парламент може да провали нещата. Тази комисия, другата комисия може да доведат до провал. Моля ви, не го правете, защото ако нямаме споразумение, сега никога няма да имаме. И се радвам, че всички участват в играта, независимо от предизвикателствата пред някои от големите държави. Но, както казахте, те ще се съгласят, защото ще е в техния интерес. Благодаря ви за работата, която извършихте. Мисля, че всички членове на този парламент, или поне се надявам, ще ви подкрепят. Аз ще направя всичко възможно, за да се върви напред в тази посока. Благодаря. Thank you very much. Miss Meissner. Жан Майснер. Благодаря. Надявам се, че няма да използвам двете минути, ще бъде по-кратка. Благодаря на госпожа комисаря, благодаря на всички, които са допринесли за този резултат. Да, наистина от историческо значение е постигнатото. По време на Париж КОП-21 никой не вярваше, че в някой миг ще се подпише споразумението и ще започне ратификацията. И ето и по отношение на ИКАО. Аз си признавам, че бях скептик. Но ето, че това, което се получава, не е лошо, макар че не е това, което искахме. Страхувах се че тук всички изведнъж ще изреват. Не, не, не, не искахме точно това. Ето, че все пак, слава Богу, сме разумни и гледаме по-нюансирано на нещата. Опитваме се да видим и положителното и да знаем, че на тази основа може да се гради след няколко години. Естествено, ще се опитаме да подобрим е, изпълнението и да бъдем по-амбициозни. В крайна сметка и 1,5 е, градуса не е малко, е, и 2 градуса не е малко. Аз се страхувах, че прага може да се постави на 5 градуса. И ето, че все пак постигаме добри резултати. Естествено, че е, е много важно да помислим и за новите горива, е, но тук трябва да се заложи най-вече на научно-изследователска и развойна дейност. Да се е, намали количеството бензин и керосин. И естествено, че в рамките на чисто небе имаме и други добри предложения. Така че до 2021 година много държавите мисля, че ще са напредни стигнали. Как виждате възможностите да се ускорят нещата чрез е, споразумения, чрез е, е, научно-технически прогрес? Much, Благодаря, господин Селимович. Much, Благодаря, председателю. Благодаря, госпожо комисар, че сте тук и ни представяте тези резултати. Благодарим за вашата работа. Чухте колко високо ценим усилията ви. Отлична работа бе свършена и наистина заслужавате похвала. Бяха малко критики обаче е, по по-нататъчните действия. Съгласни сме, че това не е достатъчно. Имаме нужда от допълнителни действия. Какви са а, е, плановете ви за постигане на детайлите или и как Европейския съюз ще допринесе при изчистването на детайлите в бъдеще. След това, още нещо критично, как ще продължим да насърчаваме конкурентоспособността на авиационната индустрия в Европейския съюз. Ако има възможност за отказване, за излизане от схемата, не по време на задължителния етап, а по време на доброволния, то тогава това ще бъде в ущърп на конкурентоспособността в този сектор. Тоест, как ще продължите да насърчавате конкурентоспособността и как това ще се отрази на единния пазар. Да си депутат в Швеция, какъвто бях, не е същото като това да си парламентарист в Бенелюкс. Тук лесно се пътува, а в Швеция се пътува с влак 13 часа, например. Тоест, как ще го приложим всичко това на единния пазар и ще постигнем по-добро споразумение. Знам, че е трудно, но ми се иска да видя някакъв план. Thank you very much. Uh, Miss Kademak is last uh, speaker. Последният оратор. Uh, Ich habe nur eine Bitte aus der ganzen Diskussion госпожа Катенбаха. Да, благодаря ви. Е, имам само една молба. Е, е, разбирам, че е, вие и всички, които са били в Мандареал, смятат, че това е, е голямо постижение, историческо решение. Да, добре. Разбирам, че от гледна точка на е, обществеността и на, така да скажем, хигиената тук е, сред институциите, това е много важно. Е, но а, същевременно, когато сами се хвалим, както се казва, можем и да се самоуспокоим. А, да, добре, а, това е първа важна стъпка, както казаха и Петър Лиза и други колеги тук, но трябва да внимаваме. Сега а, да не се отпуснем само, защото сме много щастливи, че все пак нещо сме постигнали, а да си даваме сметка, че става дума за една първа стъпка в правилната посока – да не се опияняваме е, от постигнатото и да си даваме сметка, че трябва да се работи много усилено. Защото е, това, което е, бе постигнато в Париж, също предстои да бъде изпълнено и също времено това, което постигнахме в ИКАО, не, не е това, което очаквахме да се постигне. Благодаря. Благодаря. Дам думата на комисаря Болц за отговори на вашите въпроси. По споразумението. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за насърчителните думи и за това, че признавате успеха. Това е наистина важна стъпка напред. Обед убедена съм, че няма да ме оставите на мира. Натискът, който ще оказвате, откритостта, с която го говорите, макар че не винаги е много дружеска и не е много приятна, що се отнася до изискванията, винаги помага. Разчитам на вас да продължите в същия дух, да оказвате натиск, но разчитам на вас и за конструктивен диалог Важно е да се седне на масата за преговори и да се намери решение. Това е най-важното за постигане на амбициозните ни цели. В същото време трябва да сме водещи в сектора на въздухоплаването, не само като индустрия, но и услугите в този сектор. Затова трябва да бъдем конструктивни, да мислим за работни места и за растеж. И така, нека да премина през това, което казахте и въпросите, които ми зададохте. Вероятно няма да мога да отговоря на всичко, но ако не съм отговорила, ще ви пишем, т.е. писмен ви ще ви отговорим. Ще трябва да тръгна веднага а, след края на това изслушване, тъй като трябва да присъствам на една конференция за финансирането на транспорта. Първо, схем за здравията с емисии. Ще групирам въпросите ви. Разглеждаме различни варианти. Няма взето окончателно решение. Какво ще се случи през едните дни? Днес говоря за първи път тук пред вас и пред други институции. Ще има застание на съвета. След това в понеделник отивам в Люксембург. Там ще говоря пред съвета с колегата Каниете. Подготвяме доклада за глобалната мярка. Началото на 2017 година се очаква той. В същото време вие поискахте оценка на въздействието. Това също ще бъде факт в началото на 2017 година, януари месец. Там ще обсъдим различните хипотези. искаме да отговорим на основните принципи и нашите цели за опазване на климата. През цялото време ги обсъждахме по време на преговорите и основните принципи, е, от които не искахме да отстъпваме, са включени в договора. Участие на малките държави, критикувахте тук текста. Много малки, малки. Всички държави се включиха от самото начало, макар че можеха да бъдат изключени изобщо от мярката. Гватемала, например, бе спомената. Защо се присъединиха? Защото смятат, че това е една възможност и то добра възможност за тях, за да се впишат сред развитите страни. Има различни фактори, които може да задействат у нези, които все още не са се присъединили. Аз съм оптимист. Сега няма да ви кажа колко държави искам да се включат, но не ми харесва цифрата 65. Имаме 65 държави. Включили се, надявам се, когато започне доброволната фаза, да имам повече. Нещо друго важно е, че Европейският съюз още преди преговорите излезе с поразумение, за да може държавите, които нямат технически познания, имат нужда от помощ, да получат помощ от нас. Мисля, че това е много силно послание. От една страна е много лесно да си задаваш високи цели, но ако не разполагам с съответния инструментариум за постигане на тези цели, тогава излизам като доста слаб играч. Затова е нужно да се работи по тези инструменти, които да се използват за постигане на високите цели. Да, индустрията е част от това, технологиите също. Гезина ме попита за това какви технологии. Да, пропулсионни системи, нови материали, нови организационни методи, биогорива, даже се надявам четвърто поколение биогорива, а не трето. Това са различните елементи, които са включени в стратегията за декарбонизация и са част от плана за научни изследвания и новаторство в транспорта. След това големите държави, споменахте Китай и Русия. Очаквам Китая, Китай да участва. Ще се срещнем с нашите китайски колеги в Брюксел идната седмица и ще им повтаряме постоянно, че ги каним да останат с нас в този механизъм. Само 6 държави, само 6 не са се, подчер... не са се подписали в онази част от а, споразумението, която се занимава с въглеродонеутралните технологии. От 191 само 6. Качеството на... It's really important that uh, Качеството на компенсациите. Ще искаме висококачествени е, компенсации в техническите дискусии. Това, което искаме да защитим, е да има система за висококачествено управление, което според мен е много важно. Каквито и държави да се включат по този начин, ще можем да упражняваме контрол дали всичко се изпълнява. Амбиции. Да, а, да. За първи път се постига такова глобално споразумение от задължителен характер. Няма друго такова, което да е специфично за съответен отрасъл. 80% от емисиите на CO2 са включени. Така че ви моля да ми помогнете да се завиши тази цифра Няма да забравим това. Постоянно ще говорим за тази тема. Това не е краят на проекта. Проектът продължава, докато бъде изпълнен и отвъд 2026 2027 Тук искам да подчертая енергиите, технологиите и схемата за търговия с емисии. Може да ми помогнете много. Имам големи пречки в това авиацията да бъде декарбонизирана. Помогнете ми да разреша проблема с Гибралтар. Това е отвъд правомощите на комисаря по транспорта. Губи много, много пари и емисии на CO2. Това е голяма пречка. След това прозрачност. Ще продължа да ви информирам, ще продължа да ви информирам, както до сега. Винаги идвам, когато ме поканите. Повдигнахме този въпрос пред ИКАО. Други също, така че посланието бе чуто и се надявам нещата да се подобрят. Биогоривата. Важно е във всички сектори да има последователност биогоривата са един от двигателите на декарбонизацията на авиацията в бъдеще. Второ, трето поколение споменах, даже се надявам да има и четвърто до тогава. EU contribution. Приносът на Европейския съюз. Всички държави членки а, от Европа, 44 на брой, които са членове на ИКАО, а, работиха заедно. Нещо, което не споменах, но трябва да се каже, е, че работихме добре с колегата Каниете в тази посока. Постоянно се координирахме какво се казва, взаимно се информирахме и това беше една от е, силните страни на това споразумение. Имаме една добра коалиция, която изпрати и ясно послание на международната общност. Гарантис, my dear... Гаранции, колега. Аз мога да ви давам много гаранции. Както знаете, гаранции в живота няма, но вярвам в високите цели, които сме си поставили за климатичните изменения и за растеж с неутрални емисии на всички нива на транспорта. Виждате, че настъпват промени в автомобилната индустрия посредством електрификацията, автомобилите без шофьор. Големи стъпки се правят напред альтернативните горива, които влизат по летищата, по пристанищата, всеки ден. Летищата стават все по-неутрални, що се отнася до емисиите на въглерод. Така че, мисля, че всички отговарят на този повик да опазват околната среда, ще направим всичко възможно. И тогава, разбира се, ще дойде нов комисар, който ще направи още повече. Но аз ще направя всичко, което е по силите ми в тези обстоятелства. И в заключение, like just... бих искала да кажа отново, че важното тук е всички институции да работят заедно. Трябва да си говорим истината в очите, да се критикуваме и да намерим решение, което да е, може да се приложи. И винаги да се питаме, е ли това възможно? И знам, че това, по което се споразумяхме, е възможно. Утре ще има нови възможности, тъй като ще натискаме във всички посоки. Но е важно да бъдем реалисти през цялото време. Продължавайте да ни задавате въпроси, да ни критикувате Знам, че нашата схема за търговия с емисии се смята за надежна в международен план и знам, че Европейския съюз ще постигне резултатите, които обещал да постигне в глобален план. Всички го знаят вече. Гледат на нас сериозно, защото ние приобщихме всички. Много е важно. Много е важно да не се изоставят държави, което означава пък, че са необходими инвестиции. Радвам се, че комисията излезе с предложение 44 милиарда за Африка и съседни страни за развитие, за да може да има конкретни проекти и транспортът е част от тези проекти. Малко по малко, на всички нива, нещата ще се стиковат и ще постигнем всичко, ще постигнем амбициозните си цели за климатичните изменения а, и ще го направим заедно. Благодаря ви. Благодаря ви е, за насърчителните думи. Благодаря много, уважаема госпожо комисар, за това, че бяхте тук, за това, че представихте и ни дадохте полезни обяснения по тази тема. Беше добре и че отговорихте на повечето въпроси, зададени от колегите. И сега продължаваме с следващата точка в дневния ред. I invite Mr. Corbett. Ще помоля господин Корбът да се присъедини към мен за да продължим с следващата точка от дневния ред. First of all, I would like to thanks на първо място благодаря на господин Корбът за това, че прие поканата ни да се проведе размяна на мнения с Комисията по околна среда, преди да гласуваме проекто становището. Ще ви помоля да представите накратко основните промени, предложени в правилника за дейността на парламента, засягащи работата на нашата комисия. Особено сме чувствителни към промените по отношение на междуинституционалното споразумение и споразумението за второ четене. Обсъдихме въпросите в двустранен формат тази сутрин и съм убеден, че ще стигнем до удовлетворително решение. Искам да откроя няколко елементи, свързани с изменение 265 относно второто четене. Тук преговорите не изхождат от предложението на комисията, а от позицията на, парлам... на съвета от първо четене. Следователно, измененията на парламента много често няма да обхващат аспекти, включени в позицията на съвета и няма да реагират по подхода на съвета в тази област. За това е, правило 69 предвижда, че е, при услов... определени условия парламента може да поступи по този начин. Е... Важно е това да бъде отраз... отразено и в правило 73c. Също така комисията, когато започне преговорите, трябва да гарантира прозрачността на процеса и насоките в изменение 265 могат да добият вид на конкретни изменения, без които би било невъзможно да се водят преговори по техническо законодателство, за което остава въпрос тук. И така, преди да дам думата на господин Корбът, трябва да кажа, че на на колегите, че след двустранната среща днес сме съставили друга редакция на за компромисните изменения, с което целим да вземем предвид коментарите на господин Корбът. Ще ги разпратим на координаторите. След обеда. Uh, Господин Корбет, имате думата, за да обясните вашата позиция. Благодаря за това, че ме поканихте да бъда тук. Радвам се да съм в Комисията по околна среда, защото тази комисия беше пионер по много от темите, които обсъждаме в момента, когато парламента за първи път получи прави за съвместно вземане на решение, защото първоначално не се обхващаха всички области, само някои от тях и по онова време комисията се казваше околна среда и защита на потребителите. И се радвам, че успяхте да използвате предимствата за съвместното вземане на решение и как да се водят преговорите в междуинституционален формат. Така че тази комисия има водеща роля в парламентарните процедури. Доклада ми се отнася до общото преразглеждане на правилника за дейността на парламента и обхваща редица аспекти той е плод от двогодишна работа на работната група, където има представители на всички политически групи. Имаше и специализирана група, където имаше представители на секретариатите на всички парламентарни комисии. Така че този доклад не е просто всеки обичайен доклад, в който докладчика го представя, правят се изменения, след което се водят преговори за компромис. В този случай моят доклад е в резултат от двогодишна годишна компромисна работа по текста, така че надяваме се той да бъде прият без твърде много промени, но разбира се, там където има е, настояване да бъдат направени такива, ще се слушаме в позициите. Нещо, което казахте вие и което е много важно, са преговорите между институциите преди второто четене на парламента. След първо четене от страна на парламента и на съвета. И когато се водят тези преговори, за нас е очевидно, че изходната точка за тези преговори ще бъде позицията на всяка институция на първо четене. Позицията на съвета и позицията на парламента след пленарно заседание. Това трябва да е изходната позиция. Всички знаем, че в преговорите трябва да се стигне до компромис. Това е заложено в нашите правила, в договора. Това е целта на триалога. Всеки трябва да се поизмести спрямо първоначалната си позиция. Би било прекрасно само съвета да трябваше да го прави, но всички трябва да го правим. И нашия мандат е позицията на парламента от първо четене. Следователно, не очакваме водещите преговори за парламента да кажат това е нашата позиция, не мърдаме от нея. Разбира се, че ще трябва да се мръдне, но тя е нашата изходна точка, защото е приета на пленарно заседание. Не можем да кажем, че комисиите могат да решат да имат различна изходна точка, която не е официално одобрено от парламента. Това не е възможно. Но това, което може да се направи, то е по правилата, е да се каже, когато позицията на съвета съдържа нови елементи, които не се обхващат от а, първата позиция на парламента на първо четене, комисията може да приеме насоки за преговарящия екип, що се отнася до тези елементи. Така че комисията може да вземе предвид новите елементи и това да стане на ниво комисия, да не се отнасят те до пленарна зала. Новите елементи са различни неща, може да е важен фактор от политическо естество. И предвид това, комисията може да даде допълнителни насоки на преговарящия екип, който по принцип се състои от членове на вашата комисия, така че винаги връзката е доста тясна след което се пристъпва към нормалната процедура, наречена триалог, където екипа преговарящи на парламент, за парламента докладват пред комисията и казват, трябва да променим позицията си по този въпрос, защото няма да получим съгласие. По този въпрос можем да получим съгласие, за това ще държим на нашата позиция и така нататък. Ето това е идеята за правилото, което сме съставили и след срещата ми с вашия председател днес, помислихме за начини, чрез които можем да направим редакцията напълно ясна. Текста да бъде напълно ясен и така да се отнесем не само от, към а, позицията на съвета от първо четене, но и а, към правило 69, където са предвидени критериите за Е, е, изместване спрямо позицията на първо четене на парламента. Това се случва обичайно в, в демокрацията. Така и текста ще стане по-ясен. Има и няколко други редакционни изменения. Надявам се, че текста ще стане приемлив за вас. Ще можете да работите по него. Не само вие, но и други комисии. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. След срещата от тази сутрин имаме указания, дори в вид на изменения, които ще дадем на преговарящия екип. Ще повторя. И така, след срещата тази сутрин, добавихме още текст в указанията във вид и на изменения. Така става по-ясно как искаме да работим за напред. като даваме повече яснота на преговарящия екип и на членовете на комисията. Сега давам ви думата за дискусия. Господин Торпът има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Ричард, че сте тук. В комисията по рибарство открихме много интересни елементи и съм сигурен, че и в тази комисия ще ги открием. Опитвам се да си представя ситуацията, в която сме тук е, в комисията. Вие казахте, че тази комисия е, е но една от водещите и с ключова роля за парламентарната демокрация, но тя може и да е пробойната за парламентарната демокрация. А, сега, очаквам с нетърпение да видя резултатите и от второто четене, От самото начало има разделена отговорност между комисиите ЕНВИ и ИТРЕ, което допълнително осложнява ситуацията, защото на второ четене ИТРЕ беше извън но за да можем да гарантираме, че досието ще премине и с добри резултати след всички етапи на триалога, трябва да се водят преговори с тези, които са извън този процес. И ако не вземем предвид тяхното мнение, може да се окажем в ситуация, в която и след второ четене нещата няма да са добри. Така че изхождаме от разделената отговорност, нещо типично за нашата институция. И оттам трябва да можем да разберем колко трудно може да се осъществи триалога след второ четене. Същевременно това досие е изключително техническо и сложно. Имаме две отделни технически директиви, където и най-малката промяна в текста може да обърне лодката. Така че важно е да сме внимателни. Дори да имаше избори по време на този процес. Различните групи, трябва да се каже, са на много различни позиции за елементите, относно елементите в това досие. Намираме се в ситуация, в която се опитваме да създадем правила, които трудно биха съвместили всички тези елементи. След това някой извън нашия балон може да каже, вие всичко необходимо ли сте направили? Разбирате ли за какво става въпрос в реалния живот? Това е проблем, на който се натъкваме. И дори да не е бедствен за демокрацията, със сигурност ще е пречка за демокрацията и ще е. Е, доведе до правила, които са толкова стеснени, че не могат да обхванат ситуацията, в която реално се намираме. Е, извинявам се, че колегата ми не е тук. Тя беше добре да даде и мнението си, защото отговаряше за досието за второ четене, но в момента е много натоварен период. Знаете от собствен опит, няма нужда да го обяснявам. Но накратко това е нашата позиция. И вашия подход към досието е много важен и за нас. Благодаря, Джули Гърлинг. Благодаря, господин председател. Благодаря, Ричард. Искам да очертая още един друг сценарий. Госпожа Каденбах беше докладчик по въпросното досие, който също премина, което премина през парламента. И с него също имахме затруднения за мандата. Ставаше въпрос за рамков регламент, който имаше материален ефект върху преговорите, върху, водени в друга комисия. Тук ставаше въпрос за регламент за храната и в Комисията по селското стопанство за биоземеделието. И е, в, в Комисията за, био, за селско стопанство мандата беше различен. Трябваше да се отнесе до пленарна зала, така че имаше стълкновение между подходите и докладчика успя да се измъкне от а, е, това стълкновение, но това поставя въпроса има ли иерархия на мандатите, защото когато се отиде в пленарна зала, тогава, когато мандатът е даден в пленарна зала, той е по-силен, отколкото е даден в е, комисията. Това предполагахме ние, така че ето един, един, един коментар. Благодаря, госпожа Конечна. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин докладчик, бях си подготвила дълго изказване, но ще го съкратя. Разбирам опитите да стане по-ефективен и ускорен законодателния процес, но мисля, че работата на всички политически групи ще бъде улеснена и също така диалога с други политически е, представители ще бъде улеснен. Предлагате две редакции с изменения. Първата, мисля, че води до намаляване на гъвкавостта на комисиите в сравнение с възможностите в пленарна зала. Това е разбираемо, защото едни и същи членове понякога казват едно в комисия, пък гласуват друго в пленарна зала. Това е важно да се подчертае, защото може да се каже, правете си каквото си искате в комисия, в пленарна зала ще направим друго, резултата ще е друг. Имам въпрос към проекто Компромис 1Б. Какво според вас са насоките, кои според вас са насоките, които могат да се приемат от комисията и как ще са обвързващи за комисията с оглед водене на преговорите за в бъдеще? Променя ли се нещо тук? Защото според мен така си връзваме ръцете за бъдеще и се е, дава възможност да се водят преговори по задколисни коридори, които не са прозрачни. Можете ли да, да ни обясните? Благодаря. Thank you very much. Благодаря ви. Преди да дам думата на господин Карпет, е, бих искал да подчертая следното. Днес направихме на ясна препратка към член 69. А именно, това бе, така да се каже, едно напомнене, че по всички аспекти е необходимо му ясно споразумение. Ние сме предложили изменения и желаем а, и дискусията да протече много прецизно и точно, но и гласуването да бъде а, съвсем категорично и ясно. А, така че а, с тези изменения бихме искали само да подобрим първоначалното предложение. И така, господин Корбет, вие имате думата, за да обясните вашата позиция. Благодаря ви, благодаря за тези интересни казуси, които бяха представени. А, нека да ви кажа, че всъщност а, а, докладът а, и дискусията засегна разпоредби от различните легислатурни периода. 69-ти член всъщност се отнася до периода преди изборите за Европейски парламент. И тогава аз не можех да ви кажа дали балансът ще се промени, дали равновесието по някакъв начин ще се размести. Естествено, че при всички положения трябва да съществува някаква форма на свободно действие между първото и второто четене. Цялата процедура, естествено, включва различни елементи и това прави процедурата сложна. Какво се опитваме да постигнем заедно с останалите комисии? да а, няма противоречие и е, във връзка с приетото на първо четене. Ще дам пример. 75% да кажем от е, е, стоиността е на парламента, 25% за съвета. Добре, мандатът е, на парламента е, е да започне с 75% е, при преговорите със съвета и евентуално да слезе по-долу, но да постигне споразумение. В някои случаи можете да си поставите целта да постигнете 90%. В някои други случаи има а, друго съотношение между дела на съвета и дела на парламента. Но при всички положения, в зависимост от конкретната ситуация, ние се стремим да постигнем компромис. Къде можем да бъдем по-гъвкави, къде трябва да бъдем по-твърди и категорични. А, всичко това се обсъжда предварително. И така. А, при всички положения е, могат нещата да надхвърлят рамките на позицията на парламента от първо четене. Но аз не смятам, че е, тези правила осложняват живота ни. Не. Но понякога има е, да кажем, случаи, в които правилото предвижда комисията да игнорира, да кажем, това, което вече е, е прието на, в пленарен състав, в пленарната зала. Парламента като цяло в пълен състав се е произнесъл и комисията не би трябвало лесно да прибягва към този вариант госпожа Гърлинг говори за едно положение, при което естествено от институционална гледна точка нещата изглеждат по-добри, по-силни. Но става дума за преговори след първо четене. А, Тоест, след като вече е прият доклада, но преди да е влязъл в пленарна зала въпросния доклад, т.е. При, преди, така да се каже, приемане на първо четене, има един период от 24 часа за внасене на възражения. Ако не постъпи възражение, тогава комитета, комисията може да започне преговорите. Ако постъпи възражение, първо трябва да се произнесе парламента и след това вече да започнат преговорите. Но, така да се каже, е, не е автоматизъм започването на преговори, без да има, така да се каже, позиция на парламента от първо четене. Във втория случай вече става дума за друг период, за друг момент между първо и второ четене. И така, имайте предвид, че така, изменения. Предложения за изменения са внесени от различни групи, включително и от необвързаните, поне тези, които бяха необвързани за момента, в който се внасяха предложенията. Така че ние работим сериозно и се опитваме да подобрим дейността на парламента. Докладът отразява факта, че е, парламентът, естествено в пленарен състав като цяло, е, има по-силен глас е, и по-голяма тежест, отколкото е, гласуването и резултата от гласуването. В комисията и господин е, Нелсън го каза също. И действително, когато преговаряме е, с е, другите институции, с съвета, кой в крайна сметка ще ни каже какви са насоките в рамките на цялата тази процедура за преговори. Така че трябва да има малко повече гъвкавост в правилото, което ще приемем. Когато става дума за конкретни изменения, Аз бих казал, че тези изменения би трябвало да се свържат естествено с позицията на съвета. Господин Тарвалц, отново, да, малък, кратък въпрос. Вие дадохте пример с едно разпределяне на, така да се каже, съдържанието 75-25%. Нека да кажем, че до тук стига позицията на парламента от пленарна сала. Но е възможно формулировките да са много по-сложни. И какво в крайна сметка излиза от рамките на мандата понякога не е съвсем ясно и може би не е чак толкова лесно да се ръководим от този ваш, така да се каже, учебникарски пример. Цифрите може би не са чак толкова ясни, но са необходими ясни думи. Господин Балцо. Не исках да се намесвам в дискусията, но сега все пак се налага да кажа нещо във връзка с чутото. Аз съм независим. Ние сме част от състава на парламента. Ние сме представени тук в парламента. Това означава, че ние технически не взимаме, така да се каже, някакви решения, но всеки член на парламента е в правото си да взима определени решения чрез участието си в е, е, работата на парламента в пленарна зала. Е, когато говорим за бюджет, например, ние можем да се обявим с гласа си против економиите, които се налагат или рестриктивната политика. Тоест, не е необходимо да си непременно експерт в определена област, за да повлияеш с гласа си на решението. Важното е при всички положения депутатът да действа отговорно, когато подава гласа си. Освен ако няма стриктно очертан мандат на основата на решение, прието от пленарния състав на парламента, да кажем тази комисия взима някакви решения по отношение на промените в климата. Пленарният състав обаче казва 40% за определена цел, докато ние сме казали 50% като е нашата цел за преговорите, но в такъв случай 40% гласувани от пленарния състав са валидни. Да, благодаря за изказването. Не знае дали господин Карбет ще реагира. Да, господин Тарвалц е, каза, че когато се говори за цифри и се дават примери с цифри, е много по-лесно, отколкото когато става дума за думи и сложни формулировки. Естествено, Въпросът е обаче е, да действате така по време на преговорите, че никой да не може да ви оборва е, след това и да възразява и да се оплаква от вашите решения и резултата при преговорите. Да, благодаря ви много. Действително, дискусията и срещата ни е, тук е, бе много полезна. Е, надявам се, че така изяснихме немалко неща. И така, нека да ви напомня, че утре ще гласуваме в комисията ЕНВИ, а на 7 или 8 ноември ще бъде гласуването в АВКО. И за а, декември се а, планира гласуване в пленарна зала. Благодаря много на Ричард Карпец. Следващата точка от дневния ред обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества. Кристиан Бушой е нашият докладчик и аз незабавно ще му дам думата за да ни запознае с своята позиция и проекта становище. Благодаря, председателю. Психотропните вещества са вредни за здравето. Те водят до смъртни случаи милиони годишно. По цял свят те са голям проблем за здравето на хората. СЗО е казва, че тези психотропни вещества са вещества, които, когато се поемат от системата на човека, влияят на умствените процеси и познателните процеси. Последните пет години тези вещества все по-често се срещат в Съюза. Има 101 вещества, които за първи път са били регистрирани през 2014 година и се докладват от системата за ранно реагиране. Нарастването на тези вещества а, създава проблеми и поставя въпроси пред политиките за превенция, но и що се отнася до психологията, клинична и друга. Предложението на комисията идва в момент, в който последните години има увеличаване на броя на тези психотропни вещества, на пазара ни и над 450 вещества се наблюдават по-настоящем от е, европейските институции. Два пъти повече от тези, които се е, наблюдават по Конвенцията за психотропните вещества на ООН. Идеята тук е на европейско ниво да има система за ранно реагиране и процедури, които да гарантират по-ефикасни действия. Опитах се да усъвършенствам текста. Предложението върви в същата посока. Говорим за здравните рискове, но искаме по-добри резултати. Говоря за рискове, свързани с безопасността, за тези вещества. Данните са все по-добри, по-сравними, по-надежни. Така може да се наблюдава ползването на а, наркотични вещества и да има сравнимост между държавите членки. Все повече нови психоактивни вещества се използват и затова предизвикателството е голяма. Има проблеми свързани и с методологични несъответствия и теоретични такива. Трябва да се разбере как действат тези нови психоактивни вещества, за да има ефикасни стратегии за действие и планове за действие в дългосрочен план. Когато говорим за оценка на риска за общественото здраве, трябва да вземем предвид и токсичността на тези нови психотровни вещества, както и взаимодействието им с други вещества и а, заболявания или състояния на ползващия ги. Нямах много време. Ще изляза и с нови изменения, които ще говорят отново за оценка на риска и здравето. Очаквам да чуя вашите идеи и ще работя с удоволствие с колегите докладчици в Сянка. С секретарята в кратки срокове ще организираме първата среща с докладчиците Сянка и ще ви подавам информация, когато имаме ново. Благодаря. Кой иска да се изкаже? Господин Селимович. Е, Благодаря, председателю. Това е маргинален въпрос в нашата комисия, но е много важен. Всички, които имат деца на такава възраст, или пък деца, които сега започват да използват интернет, знаят за какво говорим. Важно е да се направи нещо по въпроса. Благодаря на докладчика за отличната му работа. Така ще работим по-добре в бъдеще показателите показват, че няма забавяне на броя или наличието на нови психоактивни вещества, точно обратното. Голям брой такива вещества се продават като законно разрешени заместници на забрадени такива и интернет увеличи възможността за намиране на такива вещества от трети страни, където няма достатъчно законова уредба. Доставчиците и продавачите използват различни техники, за да заобиколят законодателството за защита на потребителя или защита на здравето. На европейския пазар, например, говорят за екстракти от растения и така нататък, за да заблудят потребителите за истинското естество на продукта. Често пък, да речем, такива вещества се маркират като вещества, които не могат да се използват от хора, но се използват. А, много е тревожно положението и затова е нужно да предприемем действия в тази нова сфера. Искам да, при, да ви припомня, че имайки предвид колко е сериозна темата, Европейския парламент излезе с резолюция по две предложения през април 2014 година. Съветът не прие общ подход. Имайки предвид всичко това, смятам, че законодателното предложение, което е тук пред нас, цели да подсили системата за ранно предупреждение, както и оценката на риска по отношение на а, тези вещества. Убеден съм, че трябва експертните познания на нашата комисия да се занимаят с този въпрос и да бъдем водещи. Три момента трябва да се подчертаят. Психоактивните вещества са много широка категория продукти. Част от тях са хранителни добавки, които се продават в магазините, в фитнесите, други онлайн. Трети пък са изследователски вещества, които се използват за научно-изследователска дейност, но се потребяват също като наркотици. Трети се продават по нови начини, в атрактивни пакети, подават се онлайн и се произвеждат в трети страни. Затова смятам, че е изключително важно да се реагира а, на това многообразие от продукти. На второ място, Европейският съюз трябва да действа там, където има достатъчно научни данни, които показват вредите от определени продукти. Но докато търсим данните, те продължават да продават и дори излизат нови продукти. Когато дойдат данните да забраним определено вещество, вече е излязло новото. Нека да не бъдем наивни. Тези вещества много бързо се продават на пазара и има много ограничени доказателства за заплахата за човешкото здраве при някои от тях. Затова трябва да действаме бързо и да намерим начин да разрешим този проблем. На трето място, държавите членки и съответните европейски агенции трябва да направят така, че оценката на риска и системата за ранно предупреждение да бъдат оповестени на гражданите е, и то по достъпен начин. Говорим за вещества, които засягат уязвими групи, като например младите хора. Държавите членки са нотифицирали системата за 101 такива вещества през 2014 година, чисто нови. И това е само за една година. Тези вещества излизат бързо на пазара, изчестват също точно толкова бързо. добре представена информация за гражданите е много важна, ако искаме да се преборим с тези нови психоактивни вещества. Благодаря, госпожа Конечна има думата. Благодаря, председателю. Искам да благодаря на нашия докладчик за това, че е подготвил този текст, който предлага допълнителни мерки за психоактивните вещества. Какво да кажа? Това е една битка, която сме загубили – нека да ограничим поне рисковете, които представляват тези вещества. Многократно беше казано, когато забраним след няколко седмици или месеца определено вещество, или достатъчно смели сме, за да го забраним съответното вещество, дилърите и всички останали са няколко стъпки пред нас. Имат още 200 вещества, с които могат да заместят това общество. Така стоят нещата. Не, е нашим уколем. Никога няма да я спечелим тази битка. Но а, какво трябва да направим? И тук искам да благодаря по-специално на докладчика. Тази система за ранно предупреждение трябва да действа максимално ефикасно и ефективно, трябва да бъде много по-гъвкава за да може в определен момент да се каже да, можем да действаме своевременно, можем да кажем на страните около нас. И имаме нужда от информация. Има пазар за пехотивни вещества, е, jenom jeden zcela konkrétní příklad, který jsem řešil. И така, hm, искам да цитирам един пример, с който се занимах, който показва, че методите ни винаги работят ефективно. Това са псевдоефедрините, ефедрините, извинете, които се съдържат в определени вещества, които се произвеждат от големи фармацевтични фирми, продават се свободно в Европа. Знаем, че тези псевдоефедрини се използват за да се готви в кавички певетин, който е много популярен в Чехия и след това се изнася в други страни. Тоест ЛСД v okolních státech, nek z okolních států jsou в... А, знаем, че те се внасят на тонове от държави около нас, тъй като явно чехите успяват е, максимално добре да изготвят от тях продукта, който продават. Ето това е едно от веществата. Това вещество не е нужно за човешкото вещество, няма нужда да го заместваме с каквото и да било и пак не можем да се преборим с това. Така че имаме нужда от система за ранно предупреждение наистина. Трябва проблемът да излезе на преден план. Има много лекарства също така, които знаем, че се използват отново за направа на наркотици. И пак нищо не може да направим. Не можем да ги махнем от пазара. Не може да ограничим производството им, макар че знаем, че като се използват заедно с други, представляват проблем. Надявам се да работим добре с докладчиците в сянка и се надявам, че може да направим нещо. Едва ли ще може да изпреварим онези, които злоупотребяват с тези вещества, тъй като те извличат пари от това, Тях не ги вълнуват някакви морални съображения, но нека поне да ограничим дейността им и да им създадем максимално проблеми. Благодаря много. Сега ще дам думата на комисията, за да ни представите вашето мнение по проекто становището. Благодаря. Казвам се Уте Штиле от Генерална дирекция вътрешни работи. Занимавам се с наркотичните вещества. Това предложение е пакет от, с две предложения, които предложихме <laughs> през 2013 година. И съвета не е постигнал много голям напредък по тези предложения. Сега предлагаме да, изменем, да изменим основния регламент. И това предложение е в резултат от компромиса, до който се стигна по време на холандското председателство. В резултат от това променихме подхода си и включихме разпоредбите за системата за ранно предупреждение и оценката на риска в регламента за Центъра за мониторинг на наркотиците и наркоманиите. Това отговаря и на изискванията по член 14 за вътрешния пазар. Така че всичко това се вписва в един пакет в момента в съвета се водят преговори по директивата. Съвета прави промени на основание член 83 от наказателното право относно действията, предприемани на ниво Европейски съюз за справяне с новите психотропни вещества, за да могат те да бъдат разглеждани като, нарко... като упойващи вещества и да бъдат обект на разпоредбите в наказателното право в държавите членки. Така че радвам се, като слушам коментарите ви днес, защото борбата срещу психотропните вещества е важна, необходими са ни и бързи действия. Виждате, предложението предлага да опрости процедурите, като се намалят сроковете значително за Европейския център за мониторинг и също така за различните участващи страни по веригата, за да може по-бързо да се справят с новите психоактивни вещества. Благодаря. Председателя, благодаря сега за приключване на дискусията. Ще дам думата на докладчика господин Бузой. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Селимович и на госпожа Конечна за предложенията и за това, че са открити да подобрим текста заедно. С останалите докладчици в Сянка също ще се организира среща скоро. Срока за внасяне на изменения е сряда 19 октомври, следващата седмица. Измененията могат да бъдат само на английски язик. През ноември месец ще се гласува. Текста, който предлага Европейската комисия е добър и предлага различни инструменти за подсилване на системата за ранно предупреждение. Нашата задача е да го направим още по-силен и да приемем законодателството. Благодаря. Председателя, благодаря. С това приключваме с заседанието и ще се видим утре в 10. Но, преди да приключим, да ви кажа графика. Срока за внасяне на изменения е 19 октомври, 12 часа, само на английски язик. Гласуване в комисията МВ е, на 7 или 8 ноември, е, в Либе на 17 ноември. Благодаря и до утре.